Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte doch darum, die Plätze einzunehmen. Драги колежки и колеги, моля да, сед... да седнете, започваме с гласуването. Точка 7 от дневния ред. Тези, които искат да разговарят, моля да го направят извън залата. Тези, които са готови да гласуват, да, да останат в залата. Преди гласуването помолих докладчика Критон Арсенис да разясни измененията. Uh, искам първо да ви благодаря, господин председател. Освен това искам да благодаря на всички колеги за това, че много пъти наистина излязоха на открито един вид и е, бяха готови да стигнат до компромис дори за неща, които не бяха особено приемливи за тях. Благодаря. А, мисля, че беше много смело решението на всички политически групи. Искам да благодаря на всички ви. А, смятам, че това е най-доброто послание, което можем да изпратим на европейските граждани. А то е, че сме намерили обща позиция. Благодаря ви за сътрудничеството. Благодаря, Критон Арсенис. Тъй като има малко изменение днес, други политически групи се присъединиха към компромиса. Списъка за гласуване не съвпада изцяло с този, който е пред мен. И така, консолидирано изменение едно. Кой е за? против, въздържали се, приема се консолидирано изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Прескачаме и отиваме към консолидирано изменение 3 още е, накратко по тази точка аз изпратих изменения. Те са постъпили, но противоречат на това, което сега казвате. Доброволно казах като текст, а тук пише задължително. Не искам да променям но, нещата, но трябва по-отделно да бъдат гласувани, защото казва точно това, точно обратното на това, което в консолидираното изменение. НП под, са подписа това консолидирано изменение. Може би в работната група на НП трябва да си обсъдите този въпрос, как бъдеще ще процедирате. да ме консолидирано изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Прескачаме. При мен е страница 11. Консолидирано изменение 4. За. Против. Въздържали се. 4 се приема. Гласуваме. Агри 23. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 24 за. Проверка на 24. Моля електронно гласуване. Начало на гласуването на 24.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 въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към консолидирано изменение 5 за против въздържали се, приема се. Прескачаме и скачаме на страница 16 консолидирано изменение 6 за против въздържали се, приема се, прескачаме и, и отиваме на страница 18. Не. Страница 20. Консолидирано изменение 7. За. Против. Въздържали се, приема се. Прескачаме по-нататък до консолидирано изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към консолидирано изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 321. 314, извинявайте. Гласуваме изменение 314. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Останалите отпадат. Гласуваме 321 за. Против. Въздържали се. Приема се. Отхвърля се, извинете. 322. Гласуваме за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 323 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка на 323 електронно гласуване. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 17 за, 31 против. Отхвърля се. Гласуваме изменение 70 за. Против. Въздържали се. Приема се изменение 71 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 81 за против, въздържали се, приема се. Две идентични случая. Изменение едно. За. Против. Мисля, че се приема, но глас... проверка на изменение едно по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 38 за, 13 против. Ясно, че се приема. 82-83 са идентични. Гласуваме ги за, против, въздържали се, приемат се. 84 за. Против. 80 е, приема. Отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Проверка по електронен път. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 29 за, 22 против. Приема се. На страница 32 изменение 100 за. Против. Въздържай се. Приема се. 102 за. против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 105 за. Против. Въздържали се. Приема се. 107 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 106 за. Против. Въздържали се. Приема се. 108 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме 111 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 за против, възражали се, отхвърля се. Проверка на 5. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Алде има един глас повече в гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 46 за, 9 против. Приема се. Две идентични изменения, 112 и другото за, против, въздържали се. Проверка. 112 и 5. Гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 30 дни за. Приема се. 6 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка тъй като не е достатъчно ясно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 22 за, 32 против, отхвърля се. Консолидирано изменение 10 за, против, въздържали се Приема се. 129 за. Против. Въздържали се. Приема се. 130 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото отпада. Крайно гласуване по електронен път, както винаги. Начало на гласуването. Гласувах ли всички? Край на гласуването. 44 за, 8 против, 3 въздържали се. И сега в окончателното гласуване. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 36 за, 13 против, 1 въздържал се. Поздравления! към Критон Арсенис, който чрез своята дейност много ни облегчи. Само 15 минути ни отне това гласуване. Бъл... Много добре беше подготвено това. Благодаря на Критон Арсенис за извършената работа. So, jetzt kommen wir zum nächsten Bericht, zum Bericht. Преминаваме към следващия доклад на Джил Паньо. Започваме с изменение 11. Против. Въздържали се. Приема се. 50 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 51 за. Пересено за. Против. Не е ясно. Електронно гласуване на 51. Начало на гласуването. Електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 57 за, няма против, няма въздържали се. Така, го проверихме. Сега преминаваме към 52 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отприема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се.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 Тек са идентични за. Който е да гласува. Против. Въздържали се, отхвърля се. 28. Осно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 107 за. Против. Въздържали се, приема се. 108 за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 въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се. Приема се. Проверка. Проверка по електронен път на 114. Гласуваха ли всички? ЕНП има един глас повече. за. Приема се. 114 се приема. Преминаваме към 116 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 117 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 131 устно изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 118 и 119 са идентични. Гласуваме ги заедно. За. Пр против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 за. Против. Приема се.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 3-6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3-7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5 за. Против Въздържали се, приема се. 39 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 40 за две части. Първа част за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за. Против въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, отхвърля се. 44 за, против, отхвърля се. 7 за, против, Приема се. 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 48 за против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на финалното гласуване. Начало на гласуването. Гласувах ли всички? Край на гласуването. Само 7 са се въздържали. Гласуваме сега към проекто резолюцията. Кой е за? По електронен път, разбира се. Гласуваха ли всички? ЕНП има един глас повече. 52 ма за, 6 въздържали се. Поздравления на Жил Парньо. Добре, да свърши работата. Поздравление по случая успеха с приемането на доклада в нашата комисия. Преминаваме към доклада на Росбах. Веднага започваме. Начало на гласуването по електронен път. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Единодушно се приема. Поздравление към госпожа Ана Розбах. Сега преминаваме към Точка 10 бяхме предвидили, ще изместим обаче пожелание на няколко политически групи. Комисията по рибарство също си промени, е, отложи гласуването, така че няма да гласуваме по точка 10 днес. Преминаваме към доклада на колегата Йордан. Роман Йордан. Романа Йордан. Гласуваме точка 11 енергийна пътна карта за период до 2050 година. Йордан, докладчик по становище, изменение последния момент, постъпи до всички политически групи, така че можем да започнем с гласуването. Консолидирано изменение едно. Който е за да гласува? Против, възражали се? Приема се. Гласуваме 9. За. Против. Още веднъж гласуваме. Гласуваме изменение 9. Който е за, моля да гласува. На 9. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Консолидирано изменение 2 за. Против. Въздържали се, приема се. Прескачаме и отиваме на изменение 20. Част втора за. Против. Въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 6. Проверка се желае. Проверяваме 20 по електронен път. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 31 за, 31 против, отхвърля се. Преминаваме към консолидирано изменение 6 с изменената формулировка която ви раздадохме днес сутринта, който е за, моля да гласува. Против? Въздържай се, приема се. Желая се проверка на консолидирано изменение 6 по електронен път. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 32 ма за, 13 против. Приема се. Сега трябва да гласуваме изменение 23, ми подсказват. Като допълнение. Който е за. Това е на страница 5 в списка за гласуване. За. Повтарям, ние трябва да гласуваме изменение 23 като допълнение. 23 като допълнение гласуваме, който е за, против, Въздържай се, приема се. 31 за, против, Въздържай се, приема се. 32 за, против, Въздържали се, приема се. Гласуваме 33 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 36 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 38 за. Против. Въздържали се. Не е ясно електронно гласуване на 38. Начало на гласуването. 3 на 38. Гласувах ли всички? Край на гласуването. 29 за, 13 против. 30 против. Отхвърля се. 41. Две части се гласува. Първа част за. Против. Въздържали се. 41 втора част за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване на втората част на изменение 41. Гласувах ли всички? Край на гласуването. 37 за, 23 против. Приема се. Сега гласуваме изменение номер 34. Начало на гласуването. 34. С ръка, разбира се, се гласува. Гласувайте с ръка 34. Против. Въздържали се. Приема се. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме 42 две части. Първа част. За. против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 44, две части. Първа част за, против, въздържали се. Гласуваме 44 електронно. Първа част. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 33 зама за. Приема се. Втора част на 44 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Приема се, извинете. 43 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 за. Против. 57 проверка електронна. Про... Гласувах ли всички? Край на гласуването. 32 за, 30 против, приема се. 47 за. Против. Въздържали се, приема се. 19, две части, първа част за против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 4 за. Против. Въздържай се, приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 65, втората част трябва да гласуваме. Начало на гласуване. Извинете. За. Против. Въздържали се. Приема се. Отделно трябва да гласуваме за изменение 66, втората част, който е за, Който е против? Въздържали се? Приема се. Проверка на 66, втора част електронно. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 33 за, 29 против. Приема се. Гласуваме 72 за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 въздържали се, приема се. 85 за, против, приема се. 88 за, против, въздържа, въздържали се, приема се. Електронно окончателно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? ЕНП има един глас повече. Сега е наред. Край на гласуването. 52 за, 9 против. Поздравления! Gut, wir kommen jetzt zum Bericht Antonescu. Добре, и сега стигаме до доклада Антонеско. Моля, заемете местата си, ако искате да участвате в гласуването. Започваме с 26-то изменение за. Три части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване. Моля, по втората част. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 30 на 30, значи се отхвърля. Трета част. За. Против. Приема се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение за. Против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 против, въздържали се, приема се 36. Е оттеглено всъщност. Да. 41. За. Извинете, 42 пише в списъка. За. Сега всъщност гласуваме От 36 нататък до 41 като че ли са оттеглени, така че 42 за, против, въздържали се, приема се. Трябва да го проверим. 42 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха?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 против, въздържали се, отхвърля се. Разделно гласуване по 51, първа част, за, против, въздържали се, отхвърля се втора част, за, против, Въздържали се. Електронна проверка по втората част на 51. Моля Thank you.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 Хвърля се 19 за. Против. Въздържали се. Не сме сигурни, така че това ще го проверим. Електронно гласуване по, един, по 19. Абгъщемт. Всички ли гласуваха? Е, НП, един глас повече. Прекратете гласуването. 28 за, 33 против, така че се отхвърля. И сега стигаме до компромис 1 за. Против, въздържали се, приема се. 21 за. Против, въздържали се, приема се. 22. Разделно гласуване, първа част за против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се. Не, всъщност гласуваме по втора част на 22. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 23. Пак две части. Първа част. За? Против? Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка. Втора част на 23. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 27 на 32, ма значи се отхвърля. 24 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 25 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. И така стигаме до окончателното гласуване. То е електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 57 за, двама въздържали се, нито един против. Поздравления на колегата Антонеско. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 13. И така стигаме до 13-та точка от дневния ред. И то е доклада на Андрес Перело Родригес. Докладчика поиска думата, иска да даде едно пояснение, защото е настъпила промяна. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Искам само за минута да си изкажа. Бях ви казал, че няма да се боря за първо изменение, където се споменава предходния регламент, макар че имах време за изменението на госпожа Яна Кодакис. Сега 19 и 24 бяха оттеглени. Е, там ставаше дума за нощни полети ще имаме две позиции, които ще се бият. Има хора, които а, ще гласуват против, защото не искат да има ограничения на полетите и най-вече нощните. И ще има и такива, които искат да се махнат тези полети, т.е. да няма нощни полети. М- Изменението обаче не, не защитава нечи интереси, то идва от цялата, целия сектор и това е добре аргументирано изменение. А, някои от нашите депутати казаха, че е скудумно това е изменение, аз не мисля, че има изменение, което опитвайки се да събере двете позиции, може да бъде определено като не интелигентно. Хубаво е тези две позиции да се сближат. И за това казах, че трябва да се споменат а, нощните полети, ако искаме да разрешим проблема. Но пък ако го включим, ще трябва да се затворят цели летища. Поне така ми казват колегите. Това, което трябва да се опитаме да постигнем, е да се опитаме да отговорим на изискванията на колегите, които повдигнаха въпроса, свързан с нощните полети. Нито е наивно, нито е глупаво това изменение. Исках само да го изясня. Искам да поздравя секретарията, докладчиците в сянка, защото наистина улесниха процеса. Добре, това, както чухме, никак не е е, лесен въпрос и гласуването ще бъде сложно. Също така започваме гласуването с изменение 51 за. 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63 за. против, Сдържали се. Нека електронно да проверим последното гласуване. 63. Електронно гласуване. Е НП има една карта повече. Сега нещата изглеждат добре. 60 за и никой не е против. Съвсем ясно. Ясно приета. Поето изменение. 64 за. Против. Въздържали се. Приема се. 65 пада, 66 за. Против. Въздържали се. Приема се. 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка по 70. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 37 на 23 гласа, така че се приема. 17 за. Против, въздържали се, приема се. 69 за. Против, въздържали се, приема се. 67 и 68 за. Против, въздържали се, приема се. 71. Добре, проверка по 67 и 68. Електронна проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 29 за, 31 против, отхвърля се. 71 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 18 за. Против, въздържали се, приема се. 72 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19. Както знаете, то е оттеглено от докладчика, затова гласуваме по 20. За. Против. Сдържали се. Приема се. 76. За. Против. Сдържали се. Не е ясно. Електронно гласуване по 76. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. НП има една карта повече. 35 за, 26 против. Приема се. И така стигаме до 77 за, против, Въздържали се. Приема се. Седемдесет и осем за. Против. Въздържали се. Приема се. 79 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 81. За. Против. Въздържали се. Приема се. Може да проверим 81. Гласуваме отново по 81. Моля, гласувайте. Auch die EVP hat in der richtigen Anzahl abgestimmt. <laughs> Abstimmung ist... ЕНП този път има точен брой карти. Прекратете гласуването. 29 за, 30 против. Отхвърля се. 8-2 за, против. Зажали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по 24. Първа част. Втората част пада, защото 19 изменение бе отхвърлено. Така че първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Осемдесет и шест за против, въздържали се. Не е ясно. Гласуваме електронно по 86. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 29 за, 31 против, отхвърля се. 87 за, против, зажали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 и 91 да са идентични. Е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, Въздържали се. Приема се. 92 за. Не, пада това, извинявам се. Благодаря. 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 96 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за. Против. Въздържали се. Приема се. Wir stimmen über 94 ab. Dafür? 94 за. Против. Въздържали се. Приема се. 95 за. Против. Въздържали се. Приема се. 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверка на 98 електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 30 за, 31 против. Пада. 99 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 101, две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се втора част. За, против, въздържали се, 27. За, против, въздържали се, приема се.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 не гласуваме. И така, гласуваме по 39. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 121 за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 проверим електронно 123. Режим на гласуване по 123. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 36 за, 23 ма против. Приема се. 124 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 125 за. Против. Въздържали се. Приема се. 126 за против, въздържали се, приема се 127 за, против, въздържали се, приема се 130 за, против, въздържали се, приема се 129 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към преамбюла, изменени 52 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2, кой е за? против, въздържали се, приема се. изменени 3 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против,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 Край на гласуването. 54 за, 3 против, 3 въздър... въздържали се. Поздравление на докладчика за това становище. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungs... Преминаваме към точка 14 от дневния ред и 15. Заедно ще ги разгледаме. Позволете ми да попитам, ще разглеждаме ли днес 19.20. Казахте, че ако свършим рано с гласуването, че ще разгледаме 20.21 а, това. Още веднъж за всички разяснения. Първо ще се занимаваме с домашните любимци. Колегата Хорст Шнерхарт. А точки 20 и 21 днеска също ще ги разгледаме. Но въпросът е кой първи от комисията ще дойде тук при нас. И според това ще бъде и последователността в разглеждането на точки. Всеки случай 20 и 21 искаме също да ги разгледаме днес след обяд. Дам думата на колегата Хорст Шнелхарт. Точка 14 и 15 заедно ги разглеждаме двете. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа. Благодаря, че провеждаме такива разисквания. Има много изменения, които са поступили и искам да благодаря на колежките и колегите за много конструктивната работа, която обготява доклада. Но разискванията са за това необходими, за да можем да вземем предвид принципи на регламента. Първият принцип е, че регламента се създава за това, за трансграничното движение на домашните любимци. Този регламент няма да се предлага вътре в една държава членка на Европейския съюз, а само за трансгранични цели. Освен това, има много инициативи отвън, особено по въпроса на е, домашните любимци. Този проблем трябва да го решиме в Европейския съюз. Тази връзка искам да спомена инициативният а, доклад в точка 25 за безстопанствените любимци, за безстопанствените животни. Препоръчва се решение на държавите членки и ще има една система за регистриране на идентификацията и идентифициране на малките животни. Смятам, че точно този аспект, който занимава много от нас тук в тази зала, този аспект е, сме го взели предвид доклада. Трябва да знаем, че е много сложен този проблем. И не можем бързо в този доклад, който касае само трансграничното движение – не можем да го решим. И не бива да, е, това да е нашата цел. Мисля, че това е важно, което съм имал предвид при обработката на това досие, по работата по това досие. Така че без опазваните животни и задължителното регистриране и базата данни не можем да ги предпишеме в нашия доклад тъй като безстопанствените животни не се регистрират в базата данни. Те не, просто а, не се регистрират и не можем да ги премахнем. Освен това, уважаеми дами и господа, обръщам внимание на следното. Нито за свине, нито за говеда, нито за хората имаме автори, опълномощена база данни, която да ни обхваща. И, и сега да задължаваме всеки а, който има куче или котка, да я регистрира в Европейска база данни, това надхвърля нашите правомощия и отхвърля рамките на бюрократичната работа. И се губи а, обзора върху нещата, тъй като първо това ще е много трудно. Да кажем на бабите, например, я си регистрирате котките. Тя ще каже, защо пък ще я регистрирам? Е, моята котка е тук на дивана се лежи, защо трябва да я регистрирам? Така че по този начин да въведеме това, смятам, че е изключително авторитарно. Затова моля колежките и колегите по този въпрос да се концентрираме върху само споменатите животни и а, и да не внасяме бюрокрация и разходи за всеки един гражданин. И селени, респективно. Ето защо има силно лоби движение, но не бива да се прави тази регистрация. За това да не се занимаваме с това. Но важен е проблема с безопасните животни, трябва да го споменем и да го разгледаме. Има и други изменения, на които искам да се спра. Става дума за имплантирането на транспондер, например. В нашето изменение сме написано, че ветеринар или оплъмощено лице трябва да извърши това – и тази мярка трябва да бъде регистрирана, да се запише в паспорта на животното. В някои държави има друга процедура, друг подход и затова в моето изменение съм го взел преди това, тъй като ние не искаме да промениме практиката в държавите членки, а ако има лица, които са упълномощени от държава членка да поставя транспондера, смятам, че трябва тази процедура да я оставим да си съществува. Аз съм съгласен с това, но има малки отклонения, казахме, под надзора на ветеринар. Някои казват, абе няма нужда да бъде надзиран този човек. Мисля, че все пак, когато от една страна изискваме база данни, а от друга страна искаме ветеринар. Трябва все пак да се запази ветеринара, според мене, но да се записва в паспорта, което считам за важно. Изненадваме малко, че много изменения касаят изключения за млади животни. Аз не знам всъщност защо толкова се критикуват тази тема. Аз повтарям, в доклада ние казахме, че имунитета се прехвърля от майката върху младото животно през първите 12 седмици. Не е, не е възможно да се извърши имунизация. И казахме, ако собственика настоява, т.е. животното, си има контакт е, само с майката, естествено. Ако с 12, на 12 седмици се извърши иммунизацията, то до 16-та няма да имаме доказателство дали е извършена иммунизация или не. Казваме в това време позволяваме да се взима животното със себе си, майката, ако е иммунизирана, може да бъде придвижвано. Не знам дали толкова големи разлики има в отделните държави членки, но аз съм скептичен по отношение дали това е толкова важно или тук в интерес на собствениците на любимци не, да не сме по-щедри, по-широко скроени и да отговорим на техните очаквания. Имаше изменения за природните катастрофи, това сме го включили. Задължението за информиране на държава членка сред публичността, за мен е се разбира от само себе си. Да имаме една регулация в държавите членки, да ги подкрепяме. Това е в тяхната сфера на отговорност. Ако се желае, нямам нищо против, ако още веднъж се включи това в доклада, можем да го направим, но го смятам, че е излишно. Тъй като тук се изхожда от това, че така или че трябва да бъде информирана обществеността от съответните органи. Голяма част от измененията а, са по отношение на ограниченията, на максималния брой и изключенията. До сега беше максимално 5 животни да бъдат прехвърлени през граница, да се избегне да се, да се приеме незаконното пренасене на животни. Много запитвания получихме, че, например, кучета с 5 броя само не могат да участват в различни изложби или други а, мероприятия. Тогава си казахме, добре, ще се опитаме да регулираме този въпрос, да бъдем по-гъвкави да внесем известна гъвкавост. Аз мятам, че това е възможно. Но не считам, че трябва абсолютно да не се ограничава броя. В доклада има изискване, има такива изменения. Европейската комисия след 5 години да, да даде отчет как е прилаган този парламент, как е бил използван, какви възможни празноти има в него, които трябва да се подобрат и да се затворят. Така че има изменения, които искам да ги запазя. Има някои несъгласуваности. Примерно един колега иска своите кучета да има изключение за него но аз не съм чул до сега някакво съобщение от а, някакъв съюз на кучкарите, да речем, където постъпват такива сигнали. Така че за спортни събития, за изложби и други съответния документ за доказателство, онлайн регистрация за а, да се използва за участие в такива събития. Сигурност това можем да го направим. Много неща може да се приемат и ще го направим. Относно задължителните данни в паспорта на животното. Палитрата е много широка. Някои искат много данни, други въобще да нямат данни. С... Може би животното, расата му и цвета. Има изменение, в което се иска последните двама собственика да бъдат оказани. Аз не знам обаче процедурата, когато животното бъде продадено, то паспорта не се променя. Просто преди това се записва нали, собственик и новият се записва отново. Изменение за съхраняване на животните при ветеринари – най-малко 3 години, ако се желая 3 години, ще бъда съгласен, животните бъдат съхранявани от ветеринари. Да бъде в цяла Европа едно и също. Уважаеми дами и господа, смятам, че изменението за неспазване на преписанията мерки случаи, такива случаи. Може би трябва да внесем изменения, но за мен е, това, което казах до сега, са най-важните точки, които трябва да бъдат взети предвид в доклад. Не бива да говорим от сега за база данни на Европейския съюз. Темата е много сложна, много раз, разнообразна, за да можем да я решим. Трябва да се концентрираме върху доклада а да оставим други неща на комисията, които тя да решава. Така ще поступим по-добре. Благодаря ви. Благодаря. Докладчика в Сянка Юстас Палакис има думата сега. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, мисля, че повечето от предложените изменения биха могли да подобрят този регламент и следователно следва да бъдат подкрепени. Аз ще подкрепя всички изменения, които ще подобрят прозрачността и ще затруднят възможността да се фалшифицират документите, следователно паспортите или идентификационните документи на домашните любимци трябва да бъдат отпечатвани от е, авторизирани институции. Там трябва да се съдържа информация за последните два собственика но и данните за по-предишни собственици също така трябва да се пасят така че ам, да се избегне ам, възможността а, да се сменят много собственици, за да се заличи истинския собственик и происход на домашния любимец. Има електронна система, но това, което липсва взаимосвързаност на тези бази данни и тяхната връзка с, с централна система. Бих желал да чуя становището на комисията по тези изменения, които за мен са приемливи. Подкрепям изключенията, дерогациите, че а, тестът за титриране на антитела няма да се отнася за животни, преместени в държава членка чрез трета страна, кои, в която не се, не се спазва този регламент. Ако обаче ам, домашния любимец е останал на транзитно а, пространство на летището. Това всъщност се отнася само за железопътния и въздушния транспорт. Животните ще страдат много, ако се разшири и за сухопътния транспорт. Има няколко въпроса, по които имам разлика с докладчика а именно колко години трябва да пасят ветеринарните лекари документация за собствениците на животните и дали ще има дерогация за броя на животните да бъде под 5 тогава, когато те пътуват, например, за киноложка изложба. Председателят. Благодаря. Зал да сега ще има думата колегата. That... Благодаря, господин председател, и се радвам, че а, на колегата а, котката седи на, на дивана, моята котка седи на а, клавиатурата на компютъра ми. Първия въпрос, който искам да повдигна е за централната база. В общи линии това според мен е свръхрегулиране. Други твърдят, че това е сравнително а, лесно за приложение. Любопитно ми е какво мисли за комисията. Според мен това е ненужна стъпка съм, внесъл съм изменение за проследимостта на собствениците. Извинете, и ако разглеждаме целия доклад и 165-те изменения, които е внесъл господин Шнелхард, за мен това, което ме тревожи е, че Регламента, според нас, трябва да може да се изпълнява лесно и той трябва да предоставя ефективна защита срещу бясно. Ние не би трябвало да оставяме празноти в закона за търговското придвижване на животни, това би било неприемливо. Миналата седмица имаше работен семинар за транспорта на екзотични любимци. Тези животни много често се а, хващат в а, диво състояние, понякога в екваториалния регион. Там 70% от животните умират преди да отидат да стигнат до търговеца на едро. Не говорим вече за зоомагазините. Това е една възможност да се повдигне този въпрос. За мен това показа, че котките, кучетата са изложени на а, много голям а, бюрократичен контрол, но презентацията на този цитиран а, семинар е, че там, където а, се очакват печалби, а, интересът към самите животни е нулев. Те са просто месо, от което се е, печелят пари. Това е страничен въпрос е, в известен смисъл, но смята ли комисията да разгледа регламента и от гледна точка на транспорта на екзотичните е, животни. И благодаря на Крис Дейвис. Фил Еванс има думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на докладчика, защото наистина тук има едно предизвикателство между това да се разрешава на хората да се движат заедно с, с а, любимците си и а, безопасността. Мисля, че той е очертал всички основни въпроси, които бихме искали да видим включени. Всички ние споделяме общата цел постигането на баланс. И първо, по базата данни, опасявам се, че не бях в състояние да присъствам на заседанието на докладчиците в Сянка но разбирам загрежеността за бюрокрацията и в известен степен я споделям. Доколкото разбирам нещата обаче, има някаква форма на бази данни вече в 26 държави членки. Според мен би било разумно тези бази данни да се контролират на едно по-високо равнище. Това ще даде възможност да се реагира бързо на епидемията епидеми, епидемични вълни и ще може да се постигне някакво споразумение. Един друг въпрос, споменат от докладчика, е свързан с, с имплантирането, дали например, трябва това да се прави под ветеринарен контрол. Аз зная, че има а, благотворителни организации и други институции, които извършват подобни операции в най-различни условия. Не винаги би било възможно, може би, да присъства ветеринарен лекар. Нещо, което беше споменато и от другите докладчици в Сянка за максимален брой 5 е, домашни любимци. Опасявам се, че тази разпоредба може би ще бъде обект на злоупотреба, но нашата цел е да постигнем желаните резултати. Същото се отнася и за изключенията за животни на възраст под Три месеца. Това, което ме тревожи, е, е същото, както когато обсъждахме регламента преди няколко месеца. Ние ще обсъдим тези въпроси с, с, с докладчиците в Сянки. Съм сигурна, че ще постигнем споразумение по тях. Благодаря. Следващия оратор. Колегата е на Кодакис и Анна Росбах. Благодаря, господин председател. Яна Кодакис ми остави един лист хартия, който го има също и в докладчика. На английски ще бъде. Първо трябва да се установи и да се признае, че бяха направени редица предложения, които нашата група подкрепя. Е, Подкрепите са свързани с намаляването на административната тежест е, това е свързано с, с ограниченията на малки ветеринарни практики. Ние бихме искали да не се ограничават правомощията на ветеринарите, но а, да се създаде възможност те да извършват работата си при съответните условия. На второто нещо, което ни тревожи, продължаваме да държим на ам, свободното придвижване на домашните любимци, като, например, на, на киноложки изложби. Всичко това се прави в допълнение към член 40. И накрая искаме да кажем съвсем ясно, че в, за домашни любимци, които не отговарят на изискванията, отговорността е на техните собственици да ги върнат в страната по происход по член 37. Предложението на комисията и докладчик ам, ще трябва да работят заедно, да се постигнат компромиси. Така че толкова от наша страна. Но аз се чувствам както Крис аз имам също котка и куче и въобще не мога да си помисля е, някъде да го остава другаде някои от тези две животно. Така че няма да е много трудно за ветеринарите. Според мен важно е собственика да осъзнава, че има отговорност за животните. Иначе, ако нямаш домашен любимец, ако имаш домашен любимец, е, трябва да се погрижиш, разбира се, за иммунизация и за други мерки, иначе по-добре да го нямаш. Но не трябва да отежняваме нещата но трябва да знаем, че носим и ние отговорност. Благодаря, господин председател. Благодаря, казва председателя. Колежката Юта. Не, колегата Санони има думата. Благодаря, господин председателю. И аз искам да благодаря на докладчика за извършената работа. Много е важен този нормативен документ, защото те опазва правата на европейските граждани а, и по-специално правото им да могат да пътуват със своите животни в Европейския съюз. А, също така а, се занимаваме и с добруването на животните и опазването на здравите, здравето извинете, на животните и на хората, защото пък има заболявания, които лесно се пренасят и най-вече БЕСът. Що се отнася до базата данни на европейско ниво? която може би ще бъде достъпна всяка държава членка по лесен начин. Докладчикът каза, че става дума за бюрокрация. Тази система за поставяне на микрочип на животните и оттам информация в база данни вече съществува в някои държави членки. Голямата част от италианските региони вече са приели тази система. И мога да гарантирам на колегата, че ако има някоя възрастна дама с котка, която трябва да превози котката си в друга държава членка, тя ще се обърне към съответната пътническа агенция, ще си запази хотел и като направи всичко това, може да запише и котката си а, и съответно да получи и документи за това. Така че не е сложно, нито пък по някакъв начин забранително като режим. Това, което ме притеснява мен лично е, че се предвиждат дерогации за вакцинирането за бяс. И а, колегата припомни, че има между 12-17 седмици едни а, прозорци, когато се получава имунитет посредством майченото мляко, но така или иначе за останалите си остава вакцинацията. На границите този транспорт не винаги се проверява, особено на вътрешните граници, така че трябва да се, създа, се създава една норма, нормативна уредба, която е още по-отворена от настоящата. В Италия има и наказателни административни наказания при трансфер на малки кученца, които са под 3 месеца на възраст. Също така се притесняваме и за незаконната търговия, защото много често има такова нещо. Последните 5-6 месеца в Италия са били иззети в североисточка над 400 кученца, унгарски, от унгарски животновъди или развъдници голямата част нямат документи а, и са били под 3 месеца. Така че време за липсващия контрол е а, такъв, че трябва да ни накара а, да се замислим за една а, добра, стабилна база за контрол. 34-то изменение на докладчика дерогациите за над 5 животни. Смятам, че тези дерогации трябва да бъдат намалени, защото и това дава възможност да отворим прозорци или врати за онези, които искат да злоупотребяват с тази норма, те не са малцина. Още нещо свързано с а, някои изменения и по-специално 181, 190, 219. А, тук става дума за а, съпъстващи документи за животни. Първа част на първо приложение, това нито са кот, котки, нито кучета, нито порове. В случая говоря за птици. A mio avviso molto преокупанти. Много притеснителен е текста там, защото се иска да се махне този лимит от 5 животни и да не се налага никакво ограничение. Говори се за колективни разрешения, т.е. групови разрешения, а не единични. Примерно 100 птици с един документ да бъдат пренесени. Е, дори да са на повече собственици. Тук трябва много да се внимава. Едната от обосновките за тези изменения са следните. Винаги има фитосанитарен контрол над птиците, но ако се замислим е, и по-специално в Италия, например, имаше една голяма епидемия на птичи грип – и властите решиха над 40 000 птици трябваше да бъдат убити и птичият грип трябва да ни накара да се замислим и да кажем, че записаното в такива изменения по никакъв начин не трябва да се приема, защото върви срещу интересите на гражданите, които трябва да бъдат опазвани и от здравна гледна точка. Благодаря. Благодаря. С това приключваме списъка с желаящите си изказват. Сега искам да дам думата на колегите от отделните политически партии, политически групи, да дадат разяснения. сеньор президенте. Ehm, Благодаря. Искам да кажа нещо за историята на този регламент. Този регламент цели да предотврати разпространението на животински заболявания, сериозни животински заболявания, които оказват въздействие върху здравето на човека. Посредством некомерсалното придвижване на а, домашни любимци. Темата е доста трудна за разглеждане преди 9-10 години, когато съветът и парламентът прияха настоящия регламент. Много се радвам, че днес по време на дебата темата за разпространението на животните, извинете, на заболяванията посредством животно, най-вече посредством домашни любимци, бе разгледано само в минимална част. Защо? защото регламентът постигна целите, които си беше поставил. А тези цели са да предотвратят разпространението на такива заболявания, най-вече сред домашните любимци, и да упростят придвижването на тези домашни любимци за всички милиони граждани, които обичат да пътуват с кучето си или с котката си. Che l'attuale регламенто... Настоящият регламент работи много добре. Той успя да постигне своите цели а, до сега. Днес чухме най-различни идеи, бележки от депутатите, които се изказаха, но всички те бяха по детайлите, по подробностите, което разбира се много ни харесва. Обичаме такива идеи по подробностите и много внимателно ще подходим към тях. Надяваме се вашата комисия да гласува благосклонно за този текст, както се надяваме да се гласува положително и пленарна зала. Но всичко това са подробности по отношение на този голям основен проблем. И повтарям, едно от нещата, които никога не бива да забравяме, в този случай е да упростяваме. Нещата трябва да са простички, не трябва да ги усложняваме. Освен ако не идентифицираме някакъв много сложен проблем, който да се дължи на а, настоящите правила, които да речем пречат. Един от основните проблеми, всички го знаем, е, че може да има незаконно движение на животни, които да се продават, но всъщност се транспортират. Все едно са домашни любимци, т.е. не са за продан. Така че контрола е изключително важен. Това е в ръцете на държавите членки, това е тяхна компетентност и посредством 35-ти член ние подсилихме всъщност предложението си в текста на комисията, за да има по-ясна правна рамка и държавите членки вече могат да изпълняват тези а, свои контролни функции. Говори се също така за електронна база данни. Съществуват такива електронни бази данни на национално ниво. Трябва да ви кажа, не знам колко са полезни. Не са... Всъщност те не могат да гарантират сигурността на придвижването на тези домашни любимци от една държава в членка в друга. И мисля, че техният характер на тези бези данни е съвсем различен от характера на този регламент. Така че да хармонизираме вътре и посредством този регламент с такъв тип, на такъв тип база данни, ми се струва неподходящо и според мен ще доведе до една ненужна бюрокрация и по никакъв начин няма да доведе до по-голяма сигурност при придвижването на животни с нетърговска цел. Бе повдигнат един въпрос, който е свързан с екзотичните животни, които се отглеждат като домашни любимци. Попитахте какво ще направи Европейската комисия и по-специално за техния внос. Проблем е техният внос и това е отвъд и над правната рамка на този регламент. Комисията обаче се занимава с този въпрос. Имаме много предложения, които сега се обсъждат и в постоянния комитет най-вече за определен тип животни, е, които създават много големи проблеми. Проблемът е много често обаче да разберем каква е целта на тази регламентация – случая говоря за еднокопитните. Какви са целите, в крайна сметка? Това трябва да се питаме. Трябва, опитваме се да спрем заболяванията или какво се опитваме да направим? Да гарантираме а, това, животните да пътуват в такива условия, че това да не пречи на тяхното добруване и здраве, защото това са две различни теми и трябва да ги разграничаваме. Защото ако ги смесим, винаги ще се чудим какво е правното основание, има ли тук пропорционалност или не. И това беше много важно. Европейската комисия в голяма степен запазва настоящата правна рамка. Искам да ви припомня, че основният мотив за да се излезе с това предложение от страна на Европейската комисия е Лисабонския договор. Не трябва да се включват големи изменения на настоящото правна рамка а, в тази светлина. Искам също да ви припомня кои са съществуващите правила по отношение на движението на над кучета, котки или порове. Когато един собственик има нужда да придвижи над пет такива животни, правилата, които се прилагат, са унези правила, които се прилагат за а, животните, с които се търгува. Тоест, трябва да има ветеринарен сертификат, който да се издаде за над тези 5, над 5 животни. Всеки един сертификат има определен срок и стига да е валиден, те могат да се движат от една държава в друга без големи проблеми. Но трябва да има ветеринарен сертификат, трябва да има идентифициране на животните и всичко това е в сила. Това идва от един регламент на Европейската комисия, регламент 388 от 2010 година. Европейската комисия иска от Европейския парламент и от съвета да дадат делегирани правомощия, що се отнася, извинете, по силата на член, член 40, параграф 2, 40 член, алинея или параграф 2, където Европейската комисия на базата на опита, който е натрупала през последните две години от прилагането на регламента, който току-що споменах, ще види дали е необходимо да се променят настоящо съществуващите правила. В случай обаче говорим за детайли, пак казвам, и мисля, че е, ние, т.е. Европейската комисия, повтаряме своето искане пред вас и пред съвета да ни дадете делегирани правомощия, за да регламентираме тази материя. що се отнася до транспорте, транспондерите или слагането на микрочипове. И тук искам да повторя, че настоящите правила продължават да функционират. И те функционират добре и затова не искаме допълнителна бюрокрация. Ще оставим в ръцете на държавите членки да решат кой е професионалиста или експерта, който е най-подходящ за извършване на това имплантиране на чип. Мисля, че засегнах всички основни въпроси. И накрая, още нещо, регламентът не иска да има пълна проследимост на всяка една котка или куче, които се движат от една държава в друга. За да се постигне такава проследимост, трябва да ви кажа, че това е огромна работа, която ще струва много пари и която абсолютно е непропорционална на целите на регламента. Пак повтарям, в голяма степен ние сме постигнали целите си с настоящия текст. Благодаря. Благодаря. Дам думата на колегата, който е докладчик Шнелхарт. Благодаря, драги колежки и колеги, за коментарите по доклада. Помогна ми много изказването на комисията. Още веднъж искам да кажа, че трябва да премислим още веднъж за какво правим този регламент и да не надхвърляме рамката, която си поставяме и да навлизаме в правни проблеми, които няма да можем да решим. Аз съм твърдо убеден, заедно с докладчика Сянка, че ще намерим резултат, е, такъв резултат, който ще бъде прият и помогнаха ни, както и казах, изказванията на комисията. Благодаря на всички за дискусията. Благодаря, казва председателя на докладчика Шнелхарт. точки 14 и 15. На 6 ноември ще ги гласуваме тук, а кога ще бъде гласуването в пленарна зала още не е определено. Приключваме с точки 14 и 15 и преминаваме към точка 21. И тук моля политическата група на зелените да вземе думата. Сатораси. Първо комисията има думата. Представители на комисията. Благодаря ви за проявената гъвкавост. Комисията разбира и оценява рисковете и санитарните и здравните проблеми, свързани с, с е, използването на дизелово гориво и ние също така осъзнаваме за е, е, това, което беше прието на 12 юни от Световната здравна организация, за да се намали въздействието върху здравето на дизеловите емисии. Това е свързано с нормите на Евросис, за камионите, Евро 6, Евро 5. Това бяха две предложения, които трябваше в близкото бъдеще до значително намаляване на фините частици е, в емисиите от камионите. Комисията смята, че значителното намаление, което може да се получи, е, ще намали въздействието върху здравето на е, е, емисиите от фини частици. Във връзка с направеното за дизеловите емисии от автомобилите и камионите се предвижда ново задължение, както се предлага от вашата комисия, благодарение на измененията, които бяха внесени при приемането на е, текста на Евро 6 камиони, е, се работи с, с камиони е, е, и в 2013 година ще трябва да има е, създа, ще трябва да се инсталират уреди за намаляване на емисиите с задна дата, за да може да се избегне а, увеличаването на емисиите на фини частици. Това е съвсем накратко някои от елементите, които а, са нашата реакция на а, предложението за намаляване на емисиите с, с съдържание на фини частици в а, газовете, в отработените газове. Благодаря, Сато Хаси има думата. Благодаря на комисията за отговора, но ако съм разбрала правилно, вие говорите само за стандарти, които вече са приети. А, всъщност става дума за една нова класификация на отработените диселови газове като канцерогени. Следователно бих желала да знам в оценката на въздействието, която използваме, правим оценка на смъртността, разходи свързани с здравеопасването по отношение в сравнение с разходите за очистване на емисиите. Затова искам да запитам комисията, има ли планове да актуализира анализа на съотношението разход-полза, като се отчете тази нова класификация на дизеловите газове като канцерогени. също така искам да попитам дали има планове в комисията за привеждане в съответствие на стандар, стандартите за емисиите от превозни средства. Знае, че са взети някои решения, но искам да запитам дали би трябвало да се засилят стандартите по отношение на това, което беше взето. Корин Лепаш има думата. Благодаря, господин председател. Е, подкрепа на казаното от колегата, мисля, че в момента сме изправени пред един голям проблем за е, здравето. Е, не е важно само съществуването на норми, но и тяхното прилагане, например в държавите, към които аз принадлежа, не се, запаз... не се спазват нормите и това е един много важен проблем. Всички ние знаем колко струва това като а, публични разходи на болестите, заболяванията, на горните дихателни пътища, особено в резултат на фините частици, ако не се вземат спешни мерки в а, тази насока. Председателят благодаря през следващата година е година посветена на въздуха в Европа. Очакваме предложение от комисията за граничните стойности, целите да бъдат дефинирани. Могат да бъдат амбициозни цели, но междувременно се разбра, че а, не само целите, но изворите са важни, източниците, тъй като има сериозни стопански интереси. И смятам, че е добре да отчетем, че трябва да се сложат строги стандарти по отношение на източниците. И особено по въглеродния диоксид, в законодателството трябва да се внимава, тъй като при по-малко разходи ще се имитира и по-малко фин прах, но това ще струва пари. Така че трябва да се направи анализ разходи и полза, за да се отчетат по-сериозно здравословните аспекти. Един от желаящите да се изкажат е Карл Шрутер. И аз се питам тогава, когато бях в моята страна, там се говореше за нормите за дребните частици във въздуха и дали ще се а, предложи засилване на нормите за много фините частици. Каква е вашата позиция по ПМ1 или дори по-малки част, частици? Благодаря. Не виждам тук други желащи да се изкажат. Комисията има думата. Заповядайте да отговорите на въпросите.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 Благодаря. Бяха казани няколко неща във връзка с качеството на въздух. Доколкото знам, комисар Поточник в 2013 година ще предложи преразглеждане на стратегията за качеството на въздуха. Второ, за ефикасното намаляване на замърсителите. Тази инициатива вече е приета. Това беше неодавна. отдавна и особено в автомобилния сектор, в сектора на камионите ще се прилага поетапно, защото след 2014 година трябва да се въведат вече нормите и за въвеждането на филтри за частици е, което ще доведе до значително намаля... от подобряване на е, качеството на въздуха чрез намаляването на количеството на фините частици. Предвиждат се от тези елементи, но те ще се въвеждат е, постепенно. По време на обсъждането на различните инициативи, тук се проведе дискусия какво може да се направи с а, автомобилния парк и с парка камиони и се стигна до решение, че би трябвало с задна дата вече да се а, поставят филтри на камионите с приоритет на дизеловите камиони, за да може да се намали значително а, емисиите на ам, фини частици. И последното, което се изготвя е намаляването на частиците и емисиите. Там ще има нови предложения от парламента. В 2013 година трябва да се намалят ам, емисиите, съдържащи финни частици в изхода. Би трябвало също така отново да се преразгледат проучванията на съотношението полза разход. Това е възможност новите изследвания на в новите изследвания са за агенциите, които не е, използват само пътен транспорт, също така би трябвало да бъдат включени и с това мисля, че е, внасяме известна яснота в дискусията. Благодаря за разясненията. Естествено голям напредък имаме по отношение на Евро 6, по отношение на частиците, които са опасни за белите дробове. Но още има и работа. Следващата година, както казах, е темата на, за въздуха и се надявам, че комисията ще се постарае да се погрижи за добър въздух. Благодаря за гъвкавостта и откликнахте на желанието ни да бъдете сега след обяд с нас. Преминаваме към следващата точка от дневния ред 20. Имаме обмяна на мнение с представители на комисията. Благодаря също на колегата от комисията, че и той беше много гъвкав и се появи тук на нашето заседание. Дам му веднага думата. Заповядайте. You, very... Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, че ми давате възможност да направя няколко бележки по скорошното съобщение, с което излезе комисията. Радвам се също така, че също и вие проявихте гъвкавост, за да може днес да включите моето изказване, а не утре. Благодаря ви. Излязахме с едно съобщение за токсичността или смесите от химикали и най-вече ефектите от тях. Е, това, което искам да направя сега е да резюмирам а, двата стълба, върху които построихме всичко това и след това да излезем с резюме на действията, които според нас са необходими като последващи стъпки. Първоначално проведахме едно съвременно проучване имахме правила, знаете, даваме го на външна фирма за а, смесите от химикали и тяхната токсичност. След това направихме преглед а, в научния комитет. Нашия генерален директор а, за здравеопазването се занима с това и на базата на резултатите от този преглед, на първоначалния ни доклад, се опитахме да съберем научните данни, да видим къде има пропуски, къде няма изследвания и къде могат да се предприемат действия, за да запълним част от тези празнини. Заключенията на съобщението идентифицирахме потребността на първо място да запълним познанията си, особено там, където има празнини, и да разработим една платформа за данни за химикалите и тяхното наблюдение, така че да има едно единствено място, от което да получаваме информация за химикали в околната среда, както и в хора и други видове. Това ще ни даде възможност да видим кои химикали се срещат най-често в околната среда и най-вече кои комбинации от химикали могат да се забележат в Европа като най-превалентни. Като второ действие бихме искали да разберем токсичността на химикалите по принцип по-добра степен и особено в рамките на Хоризонт 2020, за да изградим достатъчно познания, които да ни помогнат да се занимаваме с химикали, които в настоящото законодателство не се събират достатъчно данни. След това имаме две действия, които са пряко свързани с законодателството. И след това е, ще приключи изказването ми. Първото е свързано с това да разгледаме приоритетните смеси от химикали, за които имаме доказателства или информация и да видим дали има някакъв риск, който възниква от самата смес. След това да видим какви са мерките, които могат да се предприемат, за да се справим с тези рискове. Още нещо, което искаме да направим, е да развием действия, които да дадат възможност различни законодателни актове да бъдат разработени и да имаме последователен подход към смесите от химикали. Последните две е, са е, насочени, всъщност ще бъдат насочени от една група от лица от различните директорати, които се занимават а, е, с това, както и различните дирекции, и които се занимават с оценка на химикалите и най-вече смесите. Това е най-общо нашето съобщение. Очаквам вашите становища. Надявам се да мога да отговоря на въпросите, които депутатите биха имали. Благодаря. Господин Хансен, колегата Остер Вестетон. Мистер Хансен, я е, Благодаря ви, господин Хансен. Аз също се занимавам с този въпрос. Много е трудно, разбира се, точно да се ориентираме, но единственото, което ме притеснява мен лично, е скоростта. Знаем, че това е проблем. Знаем, че притискаме нещата, но в законодателството има един предпазен принцип, което означава, че трябва да се предприемат мерки, дори да нямаме 100% познания в определена сфера, ако смятаме, че има заплаха за човешкото здраве. Поради тази причина бих искала да предложа северния, нордическия министр, е, министр, извинете, съвет на министрите да излезе с следното а, изявление. Преходни, извинете, под, е, стойностите да бъдат намалени, защото общата смес от химикали е регулирана на различни места в европейското законодателство. За да се намали излагането на тези химикали, трябва праговите стойности да бъдат сведени до 10%, например в отделните законодателни акти има различни а, прагове, така че общото излагане би трябвало да бъде много по-низко, отколкото е по-настоящем. Това ще бъде много ефективен и ефикасен начин за справяне с въпроса. Няма нужда от нови из... изследвания. Много добре даже може да се справим с въпроса, ако подходим така с един удар, всъщност да постигнем по-голяма сигурност и безопасност. Не знам дали комисията е взела предвид такъв тип решение. Освен това, два въпроса, може би са простички. Първият е следният. Законодателството в момента различните отделните законодателни актове за химикалите, може ли да се вземат предвид ефектите при комбиниране на химикали? Можете ли по някакъв начин, когато задавате прагови стойности, да вземете това предвид и ако е възможно, има ли конкретни примери за такъв тип подход, който вече е извършен? Има ли пример, където са взети предвид изследвания, които показват, че имат смеси от химикали, които съществуват и са предложили определена субстанция да бъде изведена от употреба или пък да се наложи определена прагова стойност на излагане. Благодаря. Колежката има думата сега. Е, Благодаря, господин председателю. Първо, искам да кажа, че приветствам подхода на комисията, че иска да работи по въпроса, да реши проблема. Мнозина от нас точно това искат. Искаме да подкрепим комисията наистина максимално бързо да действа. Сега заключенията от май 2012 година. Имам няколко коментара. Първо, адхок работна група ще бъде изготвена където ще бъдат включени агенции, компетентни органи. Това е чудесно, защото наистина има хоризонтален подход към а, този орган. Но искате ли да включите и неправителствени организации, както и представители на работодателите в тази област? И мислите ли, че тази адхок група ще може да докладва на парламента за това, което прави? Освен това, искам един постоянен подход, който е свързан с различните смесици и различните директиви. Как планирате да приложите тези И ако погледнем какво пише в съобщението, не се заменят съществуващите правила, Говорите, че няма да има допълнителни разходи. Как ще можете да предотвратите тези смеси, с които искаме да се справим? Това е първата група въпроси. Втората група въпроси. След това спешните въпроси. Планираме те да предприемате незабавни мерки. Какво може да се направи по-конкретно в спешен план, според вас? И след това, това, което каза колегата, има много различни мерки и много често има ограничен брой продукти, които причиняват токсични ефекти. Нека да ограничим използването им и последиците от тях. Приветствам идеята да се работи за метод за оценка. Що се отнася до това, което казват нашите граждани, трябва да действаме ясно и да покажем на гражданите, че има конкретни мерки, които можем да поемем по темата и то е една тема, която е все по-разпространена. Yeah. Thank you. I don't know, were you here 90... Не знам дали бяхте тук 99-та година. Ако сте били, сигурно си спомняте вашето а, съобщение за ендокринните дезруптори. Аз не съм удовлетворен. Сигурно и вие не сте удовлетворени от ситуацията. Много ще се натъжа, ако след 13 години продължаваме да говорим за това. да не сме стигнали до конкретен а, законодателно действие с конкретни мерки за смесите от химикали. Имайки преди това, малко ме притеснява подхода. Винаги искате солидни аргументи, които да не могат да бъдат успорени, научни доказателства, преди въобще да предприемате конкретни законодателни действия. В зависимост от това обаче, чия наука следвате, нещата изглеждат различни. Тук на компютъра а, виждам един доклад, в Гътекборгския университет е изготвен и там съвсем ясно се обяснява, че ако търсим екотоксичност, винаги може да ги съберете, дори когато има различни видове действия – може да има ефект на синергията. Вече днес сложихме една прагова стойност. Не може ли с нея нещо да направим? Така че когато има смеси, това ниво да се повиши. Може би в светлината на преждеговорившите да го направим. Ако има комбинация от химикали, трябва да е ясно, че трябва да е по-висок прага докато не се докаже, че този по-висок прак всъщност не е необходимо след като се тества. Така че да обърнем тежеста. Може да се смесват химикали, но тогава трябва да има по-голям марш на сигурност, стига да не се докаже, че това не е необходимо. Т.е. да обърнем тежеста на доказването. Принципите на РИЧ са в тази посока. Не критикувам това, което съобщавате в съобщението си, защото там има полезни неща. Чисто и просто казвам каква е пряката връзка с законодателните актове. Не искам този текст след 13 години да го правим наново. По-добре трябва да защитаваме здравето си. Е, очаквам конкретни действия наистина, е, за да видим комбинираните ефекти от е, химикалите. Жалко е, че това изследване на комисията не, не е било по-задълбочено. Съгласен съм с колегите, че Нордическия съвет има идеи по въпроса, които са полезни. Благодаря на комисията за отговора. Казва госпожа Хаси. Съгласна съм с Вестлунд, че трябва принципа за предпазване да бъде задействан тук. Първият ми въпрос е свързан с казаното професор Кортенкам, който е водещ при а, изследването, което цитира комисията и което е поръчано от Европейската комисия. Професорът казва, че съобщението на комисията пропуска най-очевидното, а то е, че отделните прагови стойности се дават само за много малък брой химикали. Как ще отговорите на тази критика? Искам да ви попитам. Много неща се казаха за комбинираните ефекти от различните такива, но трябва да посоча, че комисията ясно заявява, че може да има комбинирани ефекти и независими начини на действие, химикали и техния смес, които да оказват въздействие върху дивите животни и екосистемите. И те да бъдат различни от тези, които засягат а, човека. И така, защо сте по-ясни когато идентифицирате този риск за дивите видове и екосистеми, отколкото когато говорите за риска за човешкото здраве. На трето място говорите за научни изследвания, също така координирате различни законодателни актове, технически насоки. Това са меки мерки. Смятате ли, че такъв тип меки мерки са достатъчни? Трябва ли да променим настоящото законодателство? Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат, както виждам. Така че давам думата на господин Хансен от комисията, за да отговори на въпросите. Ja, schönen Dank. Ähm, ще се опитам да групирам въпросите и така и да дам отговори. Започвам. Благодаря ви за въпросите, наистина. За мен е удоволствие да има такава възможност да се опитам да хвърля светлина върху нашата логика, която не можахме да запишем, тъй като всяко на съобщение има ограничен размер, като брой страници. Въпросът с този предпазен принцип, разбира се, че ние поддържаме този принцип и той трябва да бъде прилаган, когато е необходимо и възможно. Малко по-нататък ще се опитам да обясня защо елементите, които по-настоящем са пред нас, не ни дават възможност да приложим категорично този а, принцип а, на превенцията и защо имаме нужда от това да натрупаме повече опит. И така, по-лесните въпроси първо. Що се отнася до организацията на работата? Как ще работи работната група? Първото заседание на съответните агенции, органи, и службите на комисията ще бъде точно за да се обсъди как да работим и как да бъдем прозрачни за външния свят, като въвлечем заинтересовани страни от неправителствените организации, от организации за защита на потребителите или от потребителски, извинете, организации на работодателите. Детална дискусия е необходима по този въпрос, не е защото не искаме да бъдем открити и прозрачни, защото темата е тежка и сложна. И ако покани, поканим много хора в една зала по сложна тема, много трудно ще може да се даде справедливо думата на всички участници. Затова първо се събираме в комисията с колегите от агенцията, за да обсъдим как най-добре да организираме работата си. Но с удоволствие редовно ще ви докладвам, ако бихте искали, разбира се, за това какъв е нашия напредък и по-специално 2015 година писменно трябва да докладваме. Така че има желание за откритост, за включване на други участници, но просто трябва да помислим как точно ще се случва това. Сега по-трудните въпроси, които изискват удовлетворителен отговор, ще започна да отговарям за предложение, от, относно предложението на Нордическия съвет и използването на този принцип за предпазливостта. Ясно е и от доклада Кортенхам, както и от а, становището, което получихме от научните комитети, че много малко законодателство съществува, което да покрива а, случайните смеси. Имаме законодателство за много конкретни смеси от химикали, които са създадени умишлено, насрочно, например биоциди, пестициди. Те са най-очевидния пример. Но много малко законодателни актове има, които да ни дават възможност да се справим с случайните смесови рамковата директива за водите има известни елементи, които да ни дадат възможност да работим, но не и в степента, в която е желателно това да се случва в другия доклад, както и прегледа на научния комитет. Така че е, всъщност имаме спорадично законодателство, което покрива много конкретни а, е, смесици, но не и целият набор от възможни а, е, смесици от химикали. След това Научните а, е, доклади вървят в две посоки. От една страна, всички учени, с които говорихме, включая професор Кортен Капс и неговата а, е, група, ни казват, а, е, че има много смеси от химикали или пък най-различни смеси, които, на които са изложени и хората и околната среда, но голяма степен от тях а, не трябва да ни безпокоят. От друга страна, имаме различни случаи, които бяха посочени в този доклад Кортен Камп, където се излагаме на смеси и това предизвиква в безпокойство. Знаем, че има такъв реален проблем, но имайки предвид наличните научни данни, които са ни дадени посредством научните комитети, е много трудно да се разбере какъв е проблема, каква е неговата величина имаме научен консенсус, че голяма част от тези смеси не трябва да ни безпокоят. Тоест има една сива зона и точно там трябва да усетим какво да правим, преди да разберем големината на проблема. И това а, ни кара да подходим систематично а, по отношение на този принцип за предпазливост. Трябва да усетим големината, величината на проблема първо. Както бе споменато в един от въпросите, от научния комитет изразиха становище, че смесите се държат различно и имат различно токсично въздействие в околната среда и върху хора, върху човешки същества. Така че трябва да видим и това и да го имаме предвид в подхода си. Научните комитети казват, че комбинирания ефект на съответни смеси в околната среда може да е проблем и тези малки концентрации могат да се добавят една към друга, да работят в синергия. А пък от друга страна, за човешкото здраве стига излагането на всяка една смес да е под праговите стойности, то не може да се очаква те да се добавят едно към друго. Да, трябва да се разгледат тези въпроси, да се разберат от страна на комисията, от страна на работната ни група. От друга страна много трудно определяме величината на проблема по-настоящем. Ето защо а, заявихме, че в а, тази ситуация и в противовес на съобщението за ендикринните деструктури от 1999 година няма препоръка за допълнителни научни изследвания. Не, предприемаме две конкретни действия, което малко, може би, уронва престижа на съобщението от 99-та, не исках да го направя. Тоест има две действия, които са значими, които са извън и над научните изследвания. А те са да разглеждаме конкретни смеси и по-специално унези, които са идентифицирани от професор Кортенкамп в доклада му и унези, които са разгледани от научните комитети. Така можем да си намерим истински а, конкретни химикали, които да изследваме. Поради тази причина смятаме, че това е подходящ подход – който е отвъд и над несигурността и това, че не знаем величината на проблема. Истинската трудност при контролиране на излагането на смеси не е свързана толкова с оценката на риска, защото там професор Кортенкамп, заедно с текстовете на научните комитети, ни е дал съответните техники за изготвянето им, а е свързано с управлението на риска. Там са проблемите, защото трябва да се избере кой компонент от сместа или кои компоненти от сместа са онези, които трябва да бъдат управлявани по отношение на управлението на риска повече. Ето, това според нас е проблема. За това ще разглеждаме случаите един след друг. Така ще натрупаме опит – а този опит е изключително ценен и по-настоящем няма откъде да си го привнесем. И накрая, по отношение на указанията и насоките. Намерението ни, всъщност, а, това, което искаме да кажем, че това не е основното ни действие. Смятаме, че такива указания трябва да се развият в две сфери. Първо, що се отнася до пестицидите, токсичността на смесите, за конкретни случаи с сходни подействия химикали. А що се отнася до биоцидите и регламента за тях, Агенцията за химикалите на Европейския съюз трябва да направи нещо сходно, но по-общо. Искаме да направим така, че указанията и за двете, и за двете групи се градят около сходни хипотези и тези указания трябва да се използват във всяка една законодателна рамка, ако тази законодателна рамка трябва да оцени определена смес. Искам да подчертая обаче, че основната посока на това съобщение, основна, освен, разбира се, това, че трябва да предприемем действия, за да наберем достатъчно информация за мониторинг, за токсичност, е инициативата да се вземат реални смеси, за които имаме доказателства, да се опитаме да оценим техния риск и да определим дали и как можем да управляваме техния риск. Благодаря ви. Благодаря. Кашута има думата за 60 минути. <laughs> No, but, um... Винаги съм си мечтал да се изказвам в Европейския парламент. Имам някои допълнителни въпроси. Признавате ли, че трябва да знаем повече за ефекта на тези химикали? химически вещества. А, вие ще се върнете и ще говорите с комисара, който отговаря за Хоризонт 2020 година и когато проведете конференцията и поканите гостите, не повтарите а, толкова често правената грешка, че промишлеността тя е представена в 90% сред е, участниците. Една трета поканете представители на неправителствените организации, една трета на бизнеса, една трета на гражданското общество. Вие знаете, че съм химик е, и а, в училище правихме различни опити. Е, и хвърляхме отпадъците в е, мивката. Един път се случи обаче, е, че избухна един дим, облак дим, който беше много дразнещ. Всъщност, преподавателя ни каза, че ние сме създали силно токсично съединение, хвърляйки в умивалника нетоксични вещества. И установихме, че при някои ситуации, макар да става дума за случайна смес, може да се предвиди, че подобно нещо може да се случи и в нивката може би имате нещо, което е за отпушване на тръбите. Понякога а, може да се, смени с нещо, да се смеси с нещо друго. И а, е да а, предвидим какво евентуално би могло да се случи. Та въпросът ми е, много е трудно да се установи а, безопасно ниво за експониране, за излагане на въздействието на даден химикал. Следователно, тук трябва да имаме някакъв предпазен принцип, защото науката ще а, погълне целия европейски бюджет за научни изследвания, така че трябва да намерим някакъв начин, иначе ще си изхачим всички пари и няма да постигнем нищо. необходимо, е някакъв логичен подход. Благодаря. Искате ли да отговорите? за Заповядайте. Ако позволите, с удоволствие ще реагирам и ще кажа моят отговор. Uh, Истина, балансиран подход. Е, естествено, трябва да има балансиран подход. И това е подхода, който възприема комисията, когато създава своите групи експерти, за да може да се постигне балансиран подход. И аз мисля, че необходимостта да имаме представители на всички групи по интереси е съвсем определено нещо, което ние подкрепяме. Естествено, механизма как да се направи това е нещо, което ще трябва, по което ще трябва да поработим във връзка с избягването на а, някакви инциденти. А, това а, трябва да се уреди в законодателно, законодателството, трябва да се уведомяват централни органи за здравословни проблеми, да кажем, например, сънливост, или нещо подобно, това трябва да бъде съобщавано на центрове по отравенията. В момента се работи по а, размяната на подобен род информация между държавите членки, за да може да се види до каква степен а, държавите членки ще могат да реагират. От там нататък вече се говори как ще реагират държавите членки, каква ще бъде класификацията, дали може да се подходи по-широко. По въпроса за нивата на безопасност, разбирам какво искате. Единственото нещо, което обаче днес не бива да забравяме е, че по директивата РИЧ се създават безопасни равнища, но това е за пазара над 10 тона, но няма за няма такива данни за всеки отделен химикал. Но все пак в началото е сложено, за да може да се определи, използвайки техниките, които са в доклада Кортенкам, какъв е токсичният ефект на смесването на химикали. И макар, че може би действието е по-бавно, отколкото на вас ви се иска. Онова, което ние се опитваме да направим е проучване на всеки конкретен случай по а, директивата РИЧ, за да може да дадем вече правомощия за определенето на безопасните нива на конкретни химикали и на техни смеси. Председателят. Да, благодаря. На колегите, които участваха в разискванията, приключваме с дневния ред. Приключваме заседанието. Утре 10 часа продължаваме с доктор Епенхайдер, който отговаря за премахването на бюрокрацията. Ще чуем някои неща от неговия окончателен доклад и ще имаме умяна на мнение. Желая ви на всички приятна вечер. Утре в 10 часа ще се видим точно тук, в тази зала. Благодаря ви.